бъдещето. След това ще чуем докладчиците в сянка с техните кратки бележки. И така Кати Пири има думата. Благодаря, господин председател. Преди да започнем дискусията по Митническия съюз и становището, нека кажа няколко думи. В момента 11 опозиционери са в затвора и, за съжаление, с нощи 12 члена на парламента са задържани и задържането продължава. Въпреки, че през ноември парламентът реши да замрази разговорите с Турция, все още представители на академичните среди, журналисти и парламентьори продължават да бъдат под натиск. Въпреки, че има наистина голям, голямо напрежение, сме решили да продължим дискусиите по тази тема с Анкара. В този контекст комисията се обръща към съвета за официален мандат за начало на преговорите за модернизиране на митническия съюз който определя нашите търговски взаимоотношения с Турция. Митническия съюз е от полза и от двете страни. Европейския съюз за Турция е най-важният търговски партньор, а Турция е шестия най-важен за Европейския съюз. През годините се доказа, че тези взаимоотношения трябва да бъдат модернизирани. Нашата комисия поддържа този принцип през последните две години. И въпреки, че имаме политически разногласия по отношение на това да, дали да интегрираме Турция в Европейския съюз, мисля, че всички сме съгласни, че трябва да има някакъв тип сътрудничество. В Европейския парламент комисията Инта иска да повлияе на мандата, като изрази мнението си преди официалното начало на преговорите. Комисията АФЕД дава становище по първоначалния доклад, но посочи на докладчика на Инта, че няма как да се продължи с тази насока поради щекотливия характер на всички въпроси. Времето е от критично значение, а предвид случващото се напоследък в Турция. Какво разгледах в становището? На първо място, модернизирането на митническия съюз ще запази Турция економически обвързана с Европейския съюз, а това е важно според мен. На второ място, предвид геополитическите и економическите предизвикателства пред турското население и въвеждането на повече правила в търговските ни взаимоотношения, ще насърчи бизнеса в Турция и економическата среда ще бъде по-устойчива за дейност, економическата дейност на Европейския съюз признавайки, че подобни преговори могат да продължат редица години, ще бъде много важно да се включи, независимо, че става въпрос само търговски взаимоотношения, да има политически репери за основни права, както сме правили и преди, предвид нашите търговски взаимоотношения с други трети страни. Това от мен, господин председател, и ще ми бъде интересно да чуя становищата и на докладчиците в Сянка. Председателя, благодаря на колегата Пири. Сега преминаваме към докладчиците в Сянка. Да. Рената Зомер. Благодаря, господин председател. Модернизирането на Митническия съюз действително е необходимо. Знаем, че нормативната уредба е устаряла и че трябва да се разшири приложното и поле, за да може наистина да продължим да обвързваме Турция с Европейския съюз по линия на търговските взаимоотношения. За целта Митническият съюз може да бъде разширен така, че да обхваща услугите, селскостопанските продукти и обществените поръчки. Отношенията с Турция в областта на търговията са от интереси за двете страни, както каза госпожа Пири, но има някои моменти, на които трябва да обърнем внимание. В годишния си доклад, например, комисията установява, че миналата година не е постигнат напредък по отношение на митническия съюз. Мерките за контрол и управлението на митническите квоти не са били изцяло в съответствие с европейското законодателство и с договорните задължения на Турция. Отчасти дори се нарушават правилата, нещо, което е известно. Освен това, митническото законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с митническия кодекс на Европейския съюз. Не знам дали бих могла да внеса изменения по този въпрос в тази комисия. Може би нашия председател трябва да реши дали такива изменения биха били допустими или не. Знаем, че Турция вече от доста време има да наваксва не малко по отношение на Митническия съюз. Според мен на нашата комисия се пада задачата да обърнем внимание на това, че потенциалът на Митническия съюз – може да бъде използван напълно единствено тогава, когато Турция е приложила допълнителния протокол към всички държави. Модернизирането, както каза госпожа Пири, е друго средство за нас за оказване на влияние в резолюцията си от ноември миналата година установихме, че спирането на мерките за подсилване на митническия съюз би имало тежки економически последици за Турция. Трябва да припомним и това. Благодаря. Благодаря, колега. Най-добре е да се подсигурите да внесете измененията си и в комисия Инта. Получихме указания от Инта. Не бива ние да излизаме извън правомощията си. Трябва да си взаимодействаме мирно с Инта. Джефри Фан Орден. Благодаря, господин председател. Винаги съм подкрепил прагматичните взаимоотношения с Турция и мисля, че винаги трябва да си задаваме въпроса преследвайки някакви високопарни идеали, до каква степен насърчаваме Турция да се сближава с нас и до каква степен отблъскваме страната. Мисля, че до известна степен предложенията на Кати Пири са много добри. Смятам, че тя е предприела един много разумен подход. Аз имам една-две бележки, на които ще се спра. Например, в първи параграф, въпреки че може би наистина целта е Турция да бъде економически обвързана с Европейския съюз. Не знам как точно да формираме, да оформим тази идея. Знаем каква е мотивацията, но а, мисля, че тук нещата отиват малко по-дълбоко. Освен това, последната част от първи параграф където се говори за една положителна реформа, като се обръща необходимото внимание на Анкара точка. Не е необходимо да се обръща внимание на влушаващата се ситуация с демокрацията, основните права в страната. Не знам до каква степен това е полезно да се посочи в този контекст. Освен това, в пети параграф не съм сигурен, че може да се извлекат заключенията, които сте включили за Митническия съюз. Може би наистина това е полезно за Турция за общ митнически съюз с Европейския съюз. Дали това ще спомогне за по-висока конкурентно способност на страната е наистина под въпрос и това може да бъде отразено в конкретните формулировки. Освен това, включвате модела на Европейския съюз като пример за Турция, а реалния економически растеж с оглед на е, европейския модел, модела на еврозоната, може би не е най-удачният пример, който трябва да се следва в този случай. Ето защо не ми се струва, че пети параграф е оформен по най-удачния начин. Това са моите бележки, но като цяло можем да окажем подкрепа с изключение на няколко отделни точки. Благодаря. А сега господин Хаджи Георгио, следващия докладчик в Сянка. Well, good morning, everybody. Добър ден. Това, което ми прави впечатление тук, е опит Турция да остане в орбита около Европейския съюз. И някои могат да разберат позицията за това описване на ситуацията. Но мисля, че с това сме дълбоко вкоренени в миналото. Процедури, които произхождат от миналото. А според мен те не сработват сега и няма как да доведат до резултати утре. Трябва драстично да променим нашата позиция спрямо Турция. Няма как Турция да продължи да затваря пристанищата си за плавателни съдове от Кипър. Няма как по този начин да се поддържа добре функциониращ митнически съюз прямо Република Кипър. И смятам, че ще се съгласите, че всички тези въпроси трябва да въжат за всички държави членки. В противен случай няма как да преминем към модернизиране на настоящия митнически етнически съюз. Не ми се иска да а, разширявам още повече темата, но смятам, че економическите аспекти винаги имат нещо общо с демокрацията. И няма как да забравим това, което се случва в Турция в момента и в никакъв случай не трябва да изпращаме към тази страна положителни сигнали. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Не виждам други докладчици в сянка, които искат да се изкажат. Продължаваме с другите членове, а сега госпожа Вистизен, нашия заместник-председател. Господин Вистизен, извинете. От гледна точка на международните отношения трябва да разгледаме цялостната ситуация в Турция по отношение на това становище най-вече по отношение на Турция като да кандидатка и взаимоотношенията и с НАТО и други международни организации. Важно е да подчертаем и също така нещо по-конкретно във вашите препоръки, например препоръка 6 за реперите за демокрация и правата на човека развиваме взаимоотношения с Турция в контекста, в който много неща отиват в грешна посока по отношение на доброто управление, правата на човека, независимата съдебна система и така нататък. Важно е да не изпращаме сигнал към Турция като страна кандидатка и с специални взаимоотношения с Европа, да не се очита ситуацията в страната, като същевременно подпомагаме някои аспекти а, по, по друга линия. Така че наистина трябва да внимателно да подходим, имайки предвид възможността за добри търговски взаимоотношения. Благодаря господин Али от Алде. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. На първо място, благодаря на госпожа Пири за проектостановището, което подчертава значението на Митническия съюз и за дълбочаване на взаимоотношенията в ключови области от интерес както за Европейския съюз, така и за Турция, както вече беше посочено, като като европейски партньори на Турция подкрепяме положителни развития в взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция. Сега и двете страни са изправени пред общи основни проблеми, като последици от економическата криза и в тази връзка справянето с тези проблеми изискват ключово сътрудничество. Турция е петия основен търговски партньор на Европейския съюз, а Европейския съюз е основният партньор на Турция. Тук идва и ролята на Митническия съюз и нашето желание да подобрим неговото функциониране. Несъмнено, наистина е ползотворно да се процедира към модернизиране на Митническия съюз за улесняване на търговските взаимоотношения. Турция трябва да бъде включена в всички международни търговски споразумения, по които Европейския съюз е страна областта на обществените услуги, обществените поръчки и селското стопанство регулярно се обсъждат от Европейския съюз и Турция. Трябва да се направи оценка за евентуалното разширяване на митническия съюз. Модернизирането на митническия съюз е възможна стъпка напред за взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция, защото това ще се справи с известни предизвикателства и ще насърчи а, е, диалога на високо равнище между двете страни. Благодаря сега господин Золе има думата. Благодаря. От името на зелените трябва да отбележа, че отчитаме, че Турция по редица причини е стратегически партньор на Европейския съюз и економическото сътрудничество с Турция е от стратегическо значение за Европейския съюз. Имайки предвид сложните взаимоотношения в търговско отношение през последните години, се увеличи, трябва да се възстановят нормалните взаимоотношения. Те трябва да бъдат подобрени и актуализирани, имайки предвид, че разговорите за присъединяване на страната са замразени и няма изгледи в краткосрочен план те да бъдат подновени влушаването на ситуацията по отношение на демокрацията и основните права в Турция и взаимоотношенията с Кюрдистан и отношението и към бежанците е сериозно притеснение за нас. Ето защо не смятаме, че сега е правилният момент да започнат разговори за модернизиране на митническия съюз. Предвид това, че Турция все повече влушава отношението си към правовата държава и демокрацията. Не смятаме, че сега е времето да се актуализира, модернизира митническия съюз. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Сакурафа има думата. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Пири. Но на първо място бих искала да отбележа, че идеята за задълбочаване на митническия съюз вече съществува от 21 години. Турция трябва да изпълни ангажиментите си и да спазва тези чувствителни аспекти в региона. Имайки предвид всичко това, трябва да отбележим, че господин Ердоган се опитва да намали нивото на демокрация в Турция, да използва като лост в ръцете си, като маша въпроса с бежанците спрямо Европейския съюз и всичко това се отразява на взаимоотношенията и подрива статуквото в целия регион. Съгласна съм с господин госпожа Пири, че трябва наистина да задълбочи митническия съюз, само ако Турция може да предостави гаранции за правата на човека. И това не са козметични аспекти, което винаги се случва с международни споразумения. Трябва да се уверим, че автоматично се прилагат клаузите за правата на човека. Това от своя страна означава, че турската страна няма да може да нарушава важни елементи в митническия съюз, както това се е случвало и преди. И ако страната не изпълни стандартите в митническия съюз, няма как, ние да пристъпим към това задълбочаване, имайки предвид и отношението на Турция към Република Кипър. Благодаря, казва председателя. Следващия колега, господин Ламсдорф, се извинява, че няма възможност да присъства. Според него становището е много добре изготвено. Тук се следват основните подходи, които се застъпват от парламента. Наистина трябва да се спазва правовата държава и основните права в Турция, за да започнат преговорите. Паралелно с това, в отделна посока, става въпрос за актуализиране на Митническия съюз, което е взаимен интерес. Митническия съюз наистина е остарял. Идеята за Митническия съюз е това да бъде стъпка към пълноправно членство. Сега обаче това не е предвидено в близко бъдеще. И наистина смятаме, че трябва да се моделира модернизира настоящия митнически съюз. Това обаче не означава, че няма възможности за гарантиране на това, че ценностите са неразривна част от търговската ни политика. Смятам, че е, по този начин можем да засилим търговията, почиваща на правила и е, спазва основните ценности. Много ясно трябва да подходим към това какви репери бихме искали да заложим в модернизирането на Митническия съюз и основните е, свободи и правата на човека са сред тях. В началото на процеса по преговорите за модернизиране на Митническия съюз не е същото като самото модернизиране финансиране. Ето защо наистина трябва да насърчаваме една програма, почиваща на основните ценности в цялостната програма. Благодаря, Мариче. Остават трима колеги господин Лопес, господин Берда и господин Епидеос. Господин Лопес, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко бих искал да подкрепя проектостановището на Кати Пири, най-вече защото смятам, че това е подхода, който трябва да предприемем спрямо Турция, имайки предвид това, което е направено като изпращане на сигнали през последните няколко месеца привързването на Турция економически към Европейския съюз смятам, че е удачен подход, което същевременно изпраща и много сериозно политическо послание за нарушаването на основните права на човека и подриването на правовата държава. Смятам, че наистина трябва да се обнови митническия съюз, нещо за което се говори още от 2010 година. времено обаче наистина трябва да се спазват и основните човешки права, което предлага и Кати Пиривас Белдер. Благодаря, господин председател. Очевидно, наистина е важно да се разгледат взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция, не само във връзка с евентуалното членство на Турция в Европейския съюз, но и дълбочаването на митническия съюз. Трябва да разгледаме тази възможност, но политическите развития в Турция са с толкова негативни окраски и тук визирам отношението към турските журналисти, но не само. Ето защо наистина много трудно е е да кажа, че подкрепям такава насока. Наистина, ако разгледаме особено последния параграф, основни права, основни свободи. Смятам, че Турция е на светлини години от постигането на това. Парламентът като цяло загуби правомощията си. Реалността е много далеч от това, което са нашите представи и смятам, че това е реалният проблем в случая. Благодаря ви, казва председателя и накрая господин Епидидеус. Благодаря, господин председател. позицията за актуализиране на митническия съюз с Турция и това, че това ще позволи на Европейския съюз да упражни натиск върху Турция е грешно интерпретиране на ситуацията. В крайна сметка Турция не спазва споразумения, в които участва до момента. Спазва само собствените си интереси и използва определени практики като маша срещу Европейския съюз. Не бива да забравяме, че Турция не допуска плавателни и въздухоплавателни съдове от Кипър. Ето защо няма как просто така с лека ръка да модернизираме митническия съюз. Ако даваме дарове на Турция, не означава, че тяхната нагласа ще се подобри. Напротив, тяхното отношение може да стане още по-провокативно и ситуацията да се влуши. Благодаря, казва председателя. И сега за заключителни бележки давам думата на докладчика Кати Пири, ако иска да каже нещо. На първо място благодаря на колегите за коментарите. Искам да се върна на последните думи на Мариче Шхакер. Това е първоначален доклад на парламента, в който нашата комисия дава мнението си. Така че Независимо от нашето мнение като парламент, съвета ще даде мандат на комисията, за да започне преговори. Затова е много важно ние да кажем какво е мнението ни за процеса. След приключването на преговорите, което може да отнеме доста време, 2-3 години, отново ще дойде споразумението при нас, за да го утвърдим. Но много е важно, предвид политическите обстоятелства, да знаем дали е нещо, което можем да одобрим или не. И би било загуба на възможност да не си дадем мнението по бъдещите преговори. Относно Кипър, както Европейската комисия, така и докладчика от Инте. Бих ви насърчила да прочетете и този доклад са на едно мнение. Докато приключи процеса, това трябва да е приложимо, е, споразумението да е приложимо за 28-те държави членки, включително и Кипър. И това е нещо, което парламента трябва да одобри. Заместник председателя на комисията привлече вниманието върху човешките права и основните права. И смятам, че този парламент е единствената институция, в която основните права и правата на човека са най-важни, що се отнася до държави кандидат и конкретно до Турция. Така че ще продължим да работим по същия начин. И дори да не говорим в момента за интегриране на Турция, трябва да бъдем реалисти. Тази страна е важна за нас, това е стратегически партньор и трябва да имаме сътрудничество с Турция. Ние сме економически обвързани с нея. Затова трябва да използваме възможността да имаме повече правила, това е нещо, което и бизнеса иска. Турските компании гледат с критично око на настоящата ситуация. Така че трябва да използваме лостовете, с които разполагаме. И от гледна точка на права на човека, този парла... нашия парламент ще продължи да гледа критично на случващото се. Затова и господин председател започнах с а, споменаване на 12-те ни колеги, които са в момента затворени в Турция и очаквам с нетърпение сътрудничеството с останалите докладчици. Благодаря ви. Председателя, благодаря, Кати Пири, ви бяхте докладчик. С това приключваме дебата по тази точка. Срока за внасене на измененията е 1 февруари, сряда, 6 след обед. Ще се гласува в комисията по външни работи по доклада сутринта на 28 февруари. С това стигаме до следващата точка в дневния ред. Публично изслушване. Северен поток 2 и неговите геополитически последствия. Би трябвало да сте получили отделен дневен ред за това изслушване. Искам да пожелая на всички участници добре дошли в това изключително важно обсъждане на този проект. Той е изключително важен за мнозина сред нас и има много опасения, споделяни от различни държави членки, от юридически, геополитически, екологичен и економически характер. През ноември миналата година на пленарното заседание, на пленарна сесия за енергийния съюз имаше изразени опасения относно този проект. Със сигурност той трябва да спазва целите на Европейския съюз за околна среда, включително и енергийната сигурност. Важно е, че обсъждаме проекта в Комисията по външни работи, тъй като енергийната сигурност е много важна част от външната дейност на Европейския съюз и геополитическите цели често се поставят и като основни за проекта Северен поток. От началото на проекта на сам Европейската комисия в лицето на господин Шевчович, господин Каниете говорят за засилване на капацитета на Европейския съюз след завършването на проекта. Със сигурност Северен поток 2 ще промени пейзажа на европейския пазар на природен газ по отношение и на доставките. Редица заинтересовани страни от Европа се оттеглиха от проекта, следвайки примера на полския конкурентен орган, но съгласно Газпром проекта ще продължи и се задават въпроси относно европейската енергийна сигурност и сигурността на нашите основни партньори. С нас днес са три основни експерта, които ще говорят по темата. Господин Андреас Голдхау, преподавател по международни отношения в е, Крал Royal Holloway университета в Лондон, както и доцент по е, енергийни проекти и тяхната геополитика в университета Харвард, както и стипендиант на Кингс Коледж и Руския институт. Господин Сейбрен де Йонг, стратегически анализатор в Хакския център за стратегически проучвания, доктор по външни енергийни отношения на Европейския съюз към университета в Лювен и също така със степен от университета Хонингем. И госпожа Лоскот Страхота, научен работник по енергетика към в Центъра за източни изследвания в Варшава, специализирана в външното измерение за енергийната сигурност и отношенията с източна Европа. Добре дошли на всичките експерти. Ще ви дам думата относно времето. Ще слушаме техните презентации до 11.30, след което от 11.30 до 12.15 имаме време за дискусия в 12.30 най-късно трябва да приключим с тази сесия. Та, да, разполагаме с почти 50 минути за презентациите, така че ви давам около 15 минути за изказване. Кой би искал да започне? Господин Голдхаули ще е първи. Заповядайте. Още веднъж добре е дошли в нашата комисия. Thanks very much. uh, Is that okay? Наред ли е всичко? Не, не трябва ли експертите да стоят на президиума? Председателя, един от а, членовете поиска експертите да са тук на президиума. Моля да ме, се присъедините към мен. мен. Гледката е прекрасна. Ще гледате приятелски настроени лица. Никой няма да си гледа айпада. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест да бъда поканен тук във вашата комисия, да мога да говоря тук в Европейския парламент, място, което гледам по телевизията. Благодаря ви за голямата чест да съм тук докато започнем работа. Мога ли да започна с един въпрос? Кой от присъстващите в залата смята, че Северен поток 2 е лоша сделка? Може ли да вдигне ръкце? Северен поток 2 е, е лоша сделка за Европа. Кой смята от вас, че това е поради економически причини? Може ли да вдигнете ръце? Добре. А кой смята, че е зле поради политически причини? Добре.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 Становището в тази комисия отразява публичния дебат по тази тема. Джо Байден, бивш заместник президент на САЩ, нарече Северен поток 2 лоша сделка за Европа. Не само поради политика, но и защото... it was meant to be an economic statement as well защото е, това се дължи и на економически причини. Uh, Председателя на комисията спомена намаляването на енергийната сигурност заради Северен поток 2, геополитическите последствия и е, редица дебати, по правната страна на нещата. т.е. в каква степен енергийното право на Европейския съюз ще е приложимо за Северен поток 2, дали то, е, той ще е предмет на европейското право. Ще се спра на економически аспект на темата и отчасти на юридическата страна на този проект, а геополитическия аспект ще бъде разгледан от останалите колеги на панела. Но първо да видим как изглежда проекта. Знам, че всички добре го познавате като цяло. Става въпрос за тръбопровод от 55 милиарда кубични метра и ще направя сравнение с някои пазари. Германия, най-големия пазар в Европа е пазар от 90 милиарда кубични метра, така че той може да захранва Полша, Германия и други. От декември 2016 година започна да се работи по него с пет европейски компании като част от консорциума. Това се промени, защото полския орган по сливане на компании наложи вето върху това съвместно дружество и Газпром продължава работа по него, въпреки мнението на полския орган. Има определени е, срокове в е, проекта, част от тръбите вече започват да се произвеждат, поне това е информацията, която се подава от Москва, до тук сме стигнали. Какво, каква ще е промяната за газовите пазари на, на, от Северен поток 2? За да разберете по-добре, е добре да видим ефекта от Северен поток 1, който функционира от 5-6 години и който промени функционирането на европейските газови пазари. Ето, тук съм дал е, информация за газовите потоци в Европа от е, запад на изток намаляват те, т.е. виждате отгоре Украина, В кафяво линията, която виждате, отразява Северен поток. Така че той доведе до намаляването на газов поток към Украина, което беше първоначално намерение на Газпром, което също е и цел на Северен поток 2. Основна цел е да се, да се прескача Украина като транзитна страна. Но друг важен ефект, много интересен, е следния. За сега Северен поток 1 стига до континентална Европа и при Балтийско море и Германия. Също така той е, използва втечнен природен газ и това става в условия на засилена пазарна конкуренция поради редица законодателни актове на Европейския съюз, включително и последния пакет за енергетиката от 2009 година. Какво се случва? Газпром вече е в конкуренция с други източници на газ и той е по-силен конкурент спрямо газа, идващ от изток, в частност от Украина. Така че това, което става ясно от графиката е, че изведнъж Чешката република, Словакия и Украина а, им взимат а, газ от Запада, вместо да го получават от изток, защото западния газ струва по-малко. Така че виждаме конкуренция между запад и е, изток, но по отношение на газ, идващ все от Русия. Руския газ, идващ от Запад, струва по-ефтино. Това е улеснено от физическата инфраструктура, построена за гарантиране на междусистемни връзки между националните газови пазари. Имаме доста добра а, добър капацитет за междусистемна свързаност в момента. И докато някои от източно, югоисточни европейски пазари стават по-конкурентни, те си сътрудничат с западноевропейски разпределителни центрове. Това се отразява на цените на газа в източна Европа. Джош Харпинс Мой колега нарича това закона на, предви... на непредвидените последици. Тоест, Газпром става най-силният конкурент и променя пазара на газа като цяло в Европа. Друг важен елемент, че не става въпрос само за конкуренция между газ, който има странични факти, но Става въпрос и за това, че има натиск поради по-ефтиния газ, идващ от Запад. Руски газ, който идва на източноевропейския пазар, е в конкурентност с цените от немския газ. Първоначално цените е, стават ясни, след което намаляват. И в централно и Централна и Източна Европа, трейдерите, търговците на газ се възползваха от е, възможността да взимат по-ефтин газ от Запад и по този начин предоговарят договорите си с е, Русия. Това е интересно, защото е в полза на потребителите. Сега Нека разгледам правната страна на нещата, защото времето напредва. Виждате един доста дебел том, който се нарича Енергийно право на Европейския съюз. Там се разглеждат различ... То се взима предвид, когато говорим за различни основни газови проекти, като Северен поток 2, едно и други важни такива проекти. Въпросът, който стои е дали това право ще е приложимо за Северен поток 2 и някои ем, други енергийни пакети от 90-те години на 20 век. Като цяло, идеята е следната. Когато Газпром предлага газ на европейския пазар, той трябва да се съобразява с европейските правила. Но нещата не са съвсем прости. Северен поток 2 е офшорен тръбопровод, който не се обхваща от енергийния режим на Европейския съюз, а от Конвенцията на ООН за правото на морето. Морското право. Освен това има и международни споразумения, обхващащи различни аспекти на тръбопровода, като например форс-мажор, аспекти на сигурност, екологични аспекти и така нататък. Ето за това захранващите тръбово... тръбопроводи от Средиземно море с газ от Алжир, Либия и така нататък не подлежат на енергийния режим на ЕС газа от Северен поток подлежи на този режим, но е, Норвегия е част от европейското економическо пространство. Така че казуса със сигурност не е лесен и много трудно можем да е, направим Северен поток 2 част от, приложимото, от приложното поле на европейското енергийно право. Но важно е да знаем точно с какво говорим. За междусистемна връзка ли става въпрос? А, или ако, ако погледнем член 34 от енергийния пакет от 2009 година, може обаче Русия не е част от енергийния съюз. Ако обаче това не е така, имаме проблем, защото Интерконекторните тръбопроводи не са част от разпоред... не, не попадат в приложното поле на европейското енергийно право. Трудно можем да направим Северен поток 2 предмет на европейското енергийно право. И със сигурност не можем да гледаме на него като на междусистемна връзка, а, като, а по-скоро като незадължителен тръбопровод. Той минава през Дания, Швеция, Германия, Финландия. Тези страни трябва да се вземат предвид. Но тук нещата са много несигурни все още. Относно частта на земя, от тръбопровода, която е, е необходима. Нещата стоят малко по-различно тук. Северен поток 1 стига до Красвайлд в Германия Сигурен съм, че вие сте проследили събитието около този тръбопровод, защото около него се водят важни дебати. В момента има 50% прак на потреблението за него поради различни изисквания и през 2016 година, декември месец, имаше споразумение, съгласие между комисията и Газпром за това, според което Газпром може да използва 80% от този тръбопровод завод, от капацитета му, но това подлежи на определени изисквания. Само, че споразумението не беше одобрено, защото Полша не се съгласи с него и сега случая се разглежда от Европейския съд. Така че, като цяло, Северен поток 1 не се използва с пълния си капацитет поради тази причина. 8 години имаше преговори по ОПАЛ. Заради е, това е, ОПАЛ е и Опал Плюс са различни тръбопроводи и съответно попадат под различни режими. С е, но, Северен поток 2 ще имате отделен оператор, ще има отделени продажби от оперирането и, предостав... и доставките на газ. И ако прочетете третия пакет за енергетиката, става ясно, че има възможност Северен поток 2 да е в съответствие с европейското право. Само, че тук нещата не са напълно последователно. Ни европейското право а, може, да се, може да се тълкува по различни начини в, а, по този въпрос, но би било опасно да се вглеждаме прекомерно в тълкуването на правото, особено когато го прилагаме селективно. Тук нещата опират до регулация, но не бива тя да бъде политиси, политизирана. Ако започнете да отделяте добрите от лошите молекули, добре, обаче е, рискувате да заприличате на Тръмп. Извинявам се, че го казвам така прям, пряко, прямо. А, и това е нещо, което комисията не трябва да прави, защото по този начин се политизира регулаторния орган, поли, комисията. Остава ми още една минута от презентация. Тъми и ще се спра на Украина. Важна тема в дебата. Много се говори за 2 милиарда приходи, които Украина ще загуби поради Северен поток 2. Безспорна е тази цифра. Но аз разгледах цифрите за намаленията, които Украина получи през годините от 2014 до 2016 включително. И когато разгледаме цените на газа от, и ги умножим от, в, по кубичните, кубичните метри газ, които Украина получава от Русия, се получава полза за потребителите от порядъка на 1,1 милиарда долара. Интересно е, че Икономията се измества от а, държавния бюджет към потребителите, така че потребителите не, не спечелват. И това е, е важно, защото страната е в тежко економическо положение и трудно се възстановява. В заключение ще се спра на четири елемента. От економически и правни съображения Северен поток 2 може да не е чак такъв голям проблем, защото той води до ползи за потребителите. Предпоставката е обаче да има много солитен орган, следящ за конкуренцията. Говорим за физическите е, междусистемни връзки и пазарната интеграция. Тук не споменах Юго-Источна Европа, а тя е важен елемент също, но не ми остане време. Също така на селективното прилагане на законодателството или стратегическото прилагане на законодателството не е добра идея. И ако руския газ е твърде спорен по съображения за сигурност, е, трябва да се внимава много как навлизаме в тези води, защото не трябва стратегически да се използва регулацията. Благодаря ви много, господин председател, и благодаря на всички ви за вниманието. Thank you, Mr. Goltau, for our first presentation. Now... Uh, благодаря, господин Голтау, за това първо изложение. Сега ще дам думата на господин Сибрен Де Йонг от Холандия. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря за възможността да се изкажа пред вашата комисия. Ще се спра върху три момента. Първо, в каква степен проектът Северен поток 2 може да се разглежда като търговски проект, като се има предвид, че има много геополитически съображения, съображения свързани с сигурността по този проект. Ще се спра също в по-широк контекст върху геополитическото измерение на други тръбопроводи, като турския тръбопровод. Колегата Андреас вече говори за решението на полския орган за защита на конкуренцията, но от гледна точка на бизнеса, според мен е забележително, че продължаваме да свръхинвестираме в изграждането на тръбопроводна инфраструктура за превоз на изкопаеми горива като се има предвид увеличаването на обема на търговията с течнен природен газ и дългосрочната ни цел, именно да инвестираме повече в ВЕИ и ВЕИ инфраструктура. Газпром и партньорите му след решението на полския орган за защита на конкуренцията първоначално възнамеряваха заедно да изградят този тръбопровод. Всички тези дружества работят и в производството и доставките на природен газ. Сега обаче Газпром предстои сам да изгради тръбопровода. Съгласно член 9.1 на съответната директива, инфраструктурата може да бъде сертифицирана единствено ако доставчика бъде отделен от оператора. В случая Газпром е както доставчик, така и оператор, т.е. не отговаря на изискването по директивата. От самото начало на разработването на проекта само от Газпром се промени тонът на германското правителство. Германското правителство в момента твърди, че става дума за частен проект, каквото и да означава това, че става дума за частно предприятие, което не получава каквато и да било политическа подкрепа. Това е объркващо според мен. Германските политици продължават активно да лобират за Северен поток 2 някои германски политици. Прав сте. Това стана ясно на конференцията по въпросите на сигурността в Рига през 2016. Тогава министърът на селското стопанство на Германия Кристиан Шмидт заяви, че става дума за частен проект. Каква е ролята на руските въоръжени сили в Украина. Това като че ли изобщо не се взема предвид, когато се говори за Северен поток 2. Всичко това според мен е забележително, като се има предвид ролята, която играе руското дружество, което е държавно дружество. Някои от германска страна заявиха, че след 2019 година ще има гаранции за транзит през Украина но не такива са декларациите от страна на Русия. Има някои съображения, свързани с сигурността, както и съображения от геополитическо естество, които изложих до тук. Нека сега се спра по-конкретно върху Швеция. Швеция не е загрижена във връзка с сигурността на доставките. Става дума по-скоро за съображения свързани с сигурността, като например физическото използване на шведската економическа зона при изграждането на Северен поток 2. Шведското правителство направи обща оценка на проекта. Съгласно тази оценка, Русия е държава, която може да представлява опасност за страните с излъз на Балтийско море и други страни. Швеция е загрижена във връзка с това, тъй като не е член на НАТО. Нека ви дам един пример територията на Швеция е от стратегическо значение и за руските въоръжени сили. Това се потвърждава от все по-зачастилата информация за шпионаж от страна на Русия на шведска територия най-вече по отношение на действията на шведските въоръжени сили и действията на остров Готланд. Зачести наскоро информацията за това, че руски агенти са били в Готланд и са задавали немалко въпроси на представители на въоръжените сили там. Конкретни въпроси за специфичните им задачи и дейности. Подобни посещения са зачестили, след като върховният главнокомандващ на шведските въоръжени сили реши въоръжените сили трайно да се установят на остров Готланд половин година по-рано. Миналата година един град в югоизточна Швеция заяви, че иска да позволи на Северен поток да използва пристанище в околността. Това е било обсъдено и в Стокхолм. Днес сутринта разбрах, че шведското правителство, въпреки че продължава да е загрижено във връзка с, сигурността, оставя на местните органи да вземат решението. Един орган на местно самоуправление ще даде разрешение на Северен поток да използва местното пристанище. Нараснала е шпионската дейност на Русия в Швеция. Можем да очакваме да нарасне тя и в бъдеще. Затова и шведското правителство разбираемо приема по-строги мерки за сигурност в съсегнатите райони. Когато се изгражда инфраструктура, тук мога да ви дам за пример междусистемната връзка между Швеция и Балтийска държава. Флотът на Русия в Балтийско море се опита да се намеси. Опита се да предотврати изграждането на тази междусистемна връзка между Швеция и Литва. Това бе посегателство върху суверенитета на Литва, незачитане на нейната изключителна економическа зона. Има и още нещо интересно във връзка с това, което казах за търговското естество на Северен поток 2. Ако разгледаме маршрута, по който минава тръбопровода, е изненадващо, че Калининград не играе роля, че не се използват съоръженията там. Защо? Ако знаем, че разходите за труд и въобще разходите по тръбопровода са толкова ниски в Калининград, то защо ще трябва той да минава през Швеция? Това се вписва в по-общите планове на руското правителство за насърчаване на местното производство за замяна на вноса. Защо тогава не се предприема именно това при положение, че проектът е изцяло с търговски характер? Няколко думи сега за Германия. Германия гледа на този тръбопровод като на възможност да реши реалния си проблем с доставките на енергия. Поне така твърдят някои в Германия. Има такива проблеми след решението да се премине от атомна енергия изцяло към възобновяеми енергийни източници. Според някои германски законодатели е немислимо Русия да използва системата си за доставки на газ като стратегически инструмент, като средство за оказване на политически и економически натиск върху Германия. Но това не би трябвало да е немислимо, само защото никога не се е случвало в миналото. Федералните провинции са на водеща позиция на ниво Европейски съюз по отношение на някои политики спрямо Русия. Русия явно е взела това предвид – Тя ще се постарае да използва Германия, за да бъдат снети санкциите спрямо Русия, например, и да бъдат постигнати някои други стратегически цели на Русия. Трябва да се вземе предвид и присъствието на НАТО в Литва. Затова е от интерес на Русия да използва всякакви лостове срещу Германия, за да постигне своите стратегически цели в Балтийския регион. Нека сега приключа с по-общия геополитически аспект. Да видим в какво положение е Централна и Източна Европа. Тук не съм съгласен с анализа на колегата. Каква е позицията на Централна и Източна Европа в рамките на преговорите? Какво влияние могат да окажат те? Според мен, Изграждането на Северен поток 2 ще доведе до повече геостратегическа несигурност за страни като Украина, Полша и Словакия. Тяхната позиция в рамките на преговорите с Русия по-скоро ще отслабне. Нека разгледаме не само Северен поток 2, нека вземем предвид също така и турския тръбопровод – и тук можем да направим някои интересни констатации. Какви са плановете на Кремъл за турския тръбопровод? Ще се изградят две линии. Първата ще замени трансбалканския тръбопровод, който сега минава през Украина, Молдова и Румъния това няма да е допълнителен капацитет. Просто един капацитет ще бъде заменен с друг. В Турция се увеличава потреблението на газ. Това от търговска гледна точка би било смислено да се изгради тръбопровод към Турция. Но защо Руската федерация и Газпром не са го направили преди? Защо настояваха за север, южен поток? Втората линия е с капацитет, от който Турция не се нуждае изцяло. Става дума за 15,75 милиарда кубични метра. Ще останат около 8 милиарда кубични метра. На къде ще бъде насочен този газ? Към Юго-Источна Европа ли? Към Гърция ли? Към някои от балканските държави? За Газпром този пазар не е особено интересен. Германия е най-големият пазар. След нея се нарежда Италия. Вероятно Русия ще се насочи към Италия. Но как ще стигне до там? Ще изгради нов тръбопровод ли в региона, който да влезе в обхвата на третия пакет за енергетиката? но не мисля, че Газпром ще предпочете този вариант, като се има предвид как е подхождал в миналото. По-скоро ще вземе предвид, ще се възползва от част от отсечката между Италия, Турция и Гърция. Тя има съответния капацитет. Ако се използва тази отсечка, то това може за Газпром да е един възможен маршрут към Италия. Няма да може също, няма да подлежи също така и на изискванията за достъп на трети страни, тъй като Италия е освободена за следващите 25 години. Да вземем предвид и тръбопровода от Азербайджан до Югоизточна Европа. С течение на времето капацитета му може да бъде увеличен на 20 милиарда кубични метра. Оттам също може да да се изгради връзка с Италия. Та, въпросът е кой ще стигне пръв до Италия. В течение на времето може да се увеличи обемът на доставките от Азербайджан, Иран и другаде. Това е според мен стратегията на Газпром за югоизточна Европа. В заключение, нека кажа, че от гледна точка на енергийния съюз, Северен поток 2 в много малко отношения попада в обхвата му, в много малко отношения отговаря на изискванията. Господстващото положение на Газпром на вътрешния пазар, моделът, който прилага по отношение на износа, са обект на натиск от други доставчици. Газпром е изложен на натиск на вътрешния пазар. Освен това инвестира немалко в дълъг тръбопровод към Европа, ключов за Газпром пазар. Ако Газпром постигне успех, то може би ще се разчупи и модела в Русия. Exactly Председателя, благодаря, че спазихте времето си. А сега госпожа Агата Лоско от Страхота. Имате 15 минути, заповядайте. Okay. Morning, and... Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Ще ви помоля да заредите презентацията ми. За мен е чест да бъда тук и да участвам като оратор в тази дискусия. Това винаги е огромно предизвикателство. Аз също ще се спра на Северен поток 2. Ще пропусна информацията от няколко слайда, защото тя вече беше представена във връзка с подробностите на проекта, как всичко започна с доставянето на самите тръби, на покритието. Чухте е, информация и за предизвикателствата. Най-важните сред тях са свързани с Е, взимане на решение дали трябва да се продължи съществуващия модел на сътрудничество между Газпром и европейските партньори и да се установи как това се отразява върху възможностите за финансиране на проекта. Но основните предизвикателства са свързани с положението в Европа, морското право, как то ще се отрази на Северен поток 2 и нерегулаторния подход е, спрямо проекта и как това ще се отрази върху него. Знаете също така, че е, Северен поток 2 осъвместява е, пазарни, екологични, економически, но и а, някои конкретни екологични аспекти. И времето, а, напредването на времето от а, значение. Отразява се и а, конфликта между Русия и Украина. Така че в контекста на обтегнати отношения с Русия и предизвикателства свързани с сигурността, колегите ми засегнаха този въпрос и ситуацията в Балтийско море освен това, това, което е важно в Европейския съюз е свързано и с Брексит, като това е само едно от предизвикателствата. Така че какво ще бъде въздействието на проекта? Както вече сме установили с Северен поток, проектът се отразява на ситуацията в Европа. И едно от основните въздействия е, че се увеличават противоречията. Като цяло има две групи позиции. Едната е тази, която се застъпва за проекта и това е позицията и на моите колеги. Първата група от становища са тези, които засяг, застъпват търговския характер на проекта за предоставяне на газови доставки в Европейския съюз. Това е много важно за гарантиране на стабилността и сигурността на доставките. И освен това, по този начин може да се намалят и разходите и за доставка. Така може да има и економически ползи за операторите, които участват. По отношение на взаимоотношенията с Русия, може да се достигне до подсилване на тези взаимоотношения. Има и втора категория, втора група мнения, които гледат проект, на проекта като политически. Те разглеждат основните средносрочни и дългосрочни рискове. Те се фокусират върху диверсифицирането на руския газ. Те смятат, че руския газ е като евентуален източник на несигурност и невъзможност за прогнозируемост. От собствен опит или от а, медиите а, твърдят, а, че а, тези доставки по-скоро са скъпи и това ще увеличи цените в Европа, защото а, Газпром има доминираща позиция това е, от своя страна ще се отрази върху сигурността. Ето защо тук призивът е да бъдем внимателни най-вече по отношение на е, взаимоотношенията в областта на газовите доставки с Русия, имайки политическата ситуация спрямо Украина. Ако разгледаме тази карта, Виждаме, че Европа е силно фрагментирана по отношение на Северен поток 2. В синьо виждате страните, в които има силна позиция за, в жълто категорична позиция против, но също така има и страни, които са, с смесени окраски там не е сигурна позицията за това какво ще бъде а, следствието там има наистина нерешителност. Например, Чехия има економически ползи а, по отношение на Северен поток 2, но също така и предизвикателства за сигурността. И има и страни в бяло, които по никакъв начин не са повлияни или пък са избрали да останат неутрални, защото темата е много чувствителна. И така, Става ясно, че Северен поток 2 разделя Европейския съюз и задълбочаваната разлика наистина отслабва цялостната позиция на Европейския съюз и ролята на Европейския съюз вътрешно и в международен план. Дебатът по Северен поток 2 отразява и някои по-сериозни противоречия в Европейския съюз във връзка с някои предизвикателства пред политиката за доставки и сигурността на доставки, газовите взаимоотношения с Русия и притеснения за това какви са съществуващите връзки за възможностите за развитие на пазара. По отношение на газовия пазар, вече чухме голяма част от информацията за въздействието на Северен поток 2. Със сигурност ще се увеличи ролята на Германия на газовия пазар на Европа. Това вече е факт от проекта Северен поток 1. Ще се увеличи ролята на Газпром в Германия. Не знам дали знаете, но от 2016 година доставките на руски газ в Германия са се увеличили с 10%, което представлява 50% от потреблението в Германия. Освен в а, а, Германия ще има и регионално въздействие по отношение на доставките, а, преноса, търговията и съхранението. Това евентуално ще доведе и до увеличаване на силата и въздействието на Газпром и на руския пазар в Европа. Освен това, Северен поток 2 ще доведе и до увеличаване на дела на руски газ в Европа. Диаграмата, която виждате тук, представя данните от 2010 година. Доставките нарастват, има растеж и през 2016 година. Газпром увеличава дела си в европейския пазар с 3% съгласно предварителни данни, предоставени от Газпром. Това може да доведе до намаляване на възможностите за диверсифициране на газовите доставки в Централна и Източна Европа. Това може да доведе и до промяна на посоката на газовите доставки, както а, показа и колегата. В Централна и Източна Европа всичко това може да се отрази значително на пазара на газовите доставки. Това може да доведе и до промени на газовите позиции в Централна и Източна Европа. Всичко това повдига въпроса как това може да се свърже с антитръстовите производства на Европейската комисия спрямо Газпром. Тук нямаме никакви, никаква информация, както и по отношение на евентуалните ангажименти, които могат да бъдат поети. Проектът Северен поток 2 ще се отрази и на външните газови взаимоотношения на Европейския съюз, но не само газовите. Както Както знаете, основната цел, така както е разписана от Газпром, е да се избегне транзит през Украина и това ще намали обемите на газови доставки през Украина, ще намали приходите за Украина и ще намали ролята на Украина на газовата карта на Европа. Това означава, че проектът може да отслаби Украина и економическата и политическата стабилност в страната, поне в краткосрочен план. Но за момента Украина играе, играе важна роля по отношение на позицията спрямо Русия и Северен поток 2 може да доведе до отслабване на силата за договаряне от страна на Украина в преговорите с Русия. Проектът може да намали интереса на европейски оператори спрямо Украина. а ако коридорът за транзит на газ през Украина може да намали сигурността на доставките през Украина и сигурността на доставките по различни маршрути към Европа. Освен това, може да се подри доверието между Европейския съюз и Украина и също така представянето на Европейския съюз в Украина. А също така и в други съседни страни. Според мен от 2014 година година насам ролята в енергийната общност става все по-ясна. И по този начин това може да се отрази и на така определените политически цели за Европейския съюз и по този начин да се отслаби ролята на Европейския съюз. Разбира се, трябва да споменем и външните газови взаимоотношения с Русия. Както знаете, тези взаимоотношения са обтегнати, имайки предвид режима на санкции спрямо Русия. Както знаете, подсилената политика за диверсифициране на източниците на газ – Както вече казах, в момента тези взаимоотношения са стабилни и дори тази тенденция е във възходяща посока. Като разбира се на този етап не се отразяват политическите проблеми, те нямат отражение върху целите за диверсифициране. Като обобщение мога да кажа, че Северен поток 2 може да подпомогне постигането на поставените цели, а именно диверсифициране на газовите източници, което е много важно за Централна и Източна Европа, където има призив за осигуряване на поне три източника за доставки на газ и това беше описано и в политиката на комисар Шевчович. Освен това, увеличаване на сътрудничеството на държавите членки и последователно спрямо политиката спрямо Русия за прилагане на засилено стратегическо партньорство в областта на енергетиката с Украина и засилване на енергийната общност. Според мен в момента Северен поток 2 е свързан с много въпроси за Европа. Ако има сериозни политически последствия, какво трябва да, как трябва да се оформи газовия пазар и какви трябва да бъдат външните взаимоотношения? Какъв ще бъде най-добрия, може би не най-идеалния свят? Разбира се, трябва да отчетем и напускането на Великобритания, което ще се отрази на пазара. И по този начин пазарът ще става все по-малко идеален, защото много от действащите лица се опитват да действат в собствена облага, какво трябва да се предприеме в тази насока. Стои въпроса за общите цели и общите интереси за държавите членки по отношение на Русия и Украина. Мисля, че това може да допринесе за дебата, така че да подновим а, определенията за тези общи цели и интереси. Стои въпроса за обединението, съюза в Европейския съюз, как това може да се използва, за да се противостои на задълбочаващите се противоречия. Може ли това да се използва като механизъм за задълбочаване на взаимното разбирателство и за разбирането и сътрудничеството в рамките на Европейския съюз? Благодаря. Председателя, благодаря на тримата ни експерти. Сега имаме време и за дискусия дискусия и първите колеги, които са изявили желание да се включат, са Тони Келъм и след това господин Балцитис. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости за интересния и много полезен подход към тази тема. Смятам, че един от основните аспекти, който не трябва да пропускаме е контекста. Не можем да се преструваме, че Северен поток 2 е отделна или частна инициатива. Слушайки изложенията, оставам с впечатление, че много често действаме като политици, като заслепени хора, които се опитват да разберат за какво става въпрос, като се опитват да съберат отделните парчета на пъзела. Но като политици не можем да се фокусираме само върху правните или економическите аспекти. Трябва да разгледаме всички аспекти, картината като цяло. Благодаря на госпожа Страхота за това, че излезе с този призив. Трябва ни обединение, трябва да следваме реалистичен подход. Преди няколко години когато а, всичко беше лансирано, си спомням позицията на канцлера на Германия, като нещата бяха леко а, замотани, представени като частна инициатива. Но сега нещата са ясни. Тук става въпрос за взаимоотношения с Газпром, които продължават десетки години и то Газпром е основният инструмент на Русия във външната политика. Това е основният проблем, защото основният аспект е свързан с сигурността. Ето защо нещата ще стават все по-рисковани, имайки предвид и военноморските сили на Русия, участието на Калининград и така нататък. Вие споменахте, че от страна на Русия има опит за налагане на натиск в взаимоотношенията между Литва и Швеция за конкуриращата се мрежа. Ето защо смятам, че е много важно този нов тръбопровод ще може да увеличи ролята на Газпром както на пазара в Германия, така и в Европа като цяло. И въпросът ми е следния. Според вас има ли възможност Русия да изнудва не само по отношение на доставките на газ, но и на тяхното прекратяване, като използва тази ситуация в политически аспект? подклаждайки кризисни ситуации. И мисля, че основното послание тук е, че Европейския съюз се нуждае от единен подход, единство и координация, за да може да се справи с това предизвикателство. Благодаря. Благодаря на господин Келан. Господин Балчидиш има думата. Представете ме. Ir pirmiausia, tikrai благодаря, господин председател. Днес бе упомената Литва. Благодаря на експертите. които дадоха доста противоречиви оценки на този политизиран проект. Вече от Седем години работя в Европейския парламент. Работя много активно по този въпрос. Питам се, какво постигнахме през цялото това време? Когато се разрази кризата с газа в Украина, е, единодушно взехме решение за това да намалим зависимостта си от Русия. За нас тогава стана ясно, че основният проблем е зависимостта ни по отношение на енергийните доставки от Русия. Установихме, че трябва да диверсифицираме източниците си на доставки. Сега на този проект се дава положителна оценка. На него се гледа най-вече като на търговски проект, който ще оживи конкуренцията и ще намали цените. Не това е моето мнение. Литва има голям опит в тази област. В продължение на 6 години Цените, които плащахме на Русия, бяха с 30% по-високи от тези, които плащаха останалите, защото Русия искаше да ни санкционира политически. Бе изграден нефтопроводът Дружба, който доставяше нефт на нашите преработващи мощности – отказахме да продадем тези свои мощности на Полша, в резултат от което руските доставчици напълно ни изолираха. В Бутинге изградихме терминал за доставки на нефт, за да можем поне до някъде да гарантираме енергийната си независимост. Това никак не бе възприето положително от Русия. Не бе възприето положително и от някои фигури в Литва. Наистина имаме голям опит в тази област. Наясно сме, че тръбопроводите са също толкова важни, колкото и атомните електроцентрали. Що се отнася до енергийната независимост. Ако разполагаме с такива тръбопроводи, можем да правим доставки за домакинствата. Газопроводите са изключително важни за Литва. Много е трудно газта като източник на енергия да бъде заменен с нещо друго. Ако искаме да го постигнем, ще трябва изначално да променим енергийните си системи. Европейският парламент, според мен, трябва обстойно да разгледа всички предимства и недостатъци. Полската страна с основание отказа. Трябва да преразгледаме договорите си с Русия, да направим щателен анализ на перспективите за бъдещето. Госпожа Фотига. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Споделям стан, становището на полския конкурентен е, орган по конкуренцията, така че няма да се спирам на доводите в областта на конкуренцията и ще се съсредоточа върху политиката и сигурността. Нека си припомним, че още преди началото на строителството на Северен поток 1, Понятието за използване на енергетиката като инструмент за водене на чуждестранна политика бе записан в официалните документи на Руската федерация. Говоря за още 2006 година. Като слушах първата презентация, си спомних за мандата си като част от екипа на премиера по това време Ержи Бузек, който подкрепяше норвежките газови инсталации. Усилия, която, които в последствие бяха подкопани от следващите правителства и тогава бе прокаран проекта Северен поток 1. Полша не беше достатъчно силна. При Балтийските държави бяха нови държави членки на Европейския съюз от 2004 година насам, нататък. Но не бива да забравяме европейския проект, който остана на заден план в а, сравнение с проекти, обслужващи Русия. Много ясно беше, че Русия искаше да изцеди моя регион, регион от който идвам, Украина, прибалтийските държави, моята страна, като ни прави по-слабо устойчиви на евентуален шантаж. И всъщност вече сме били свидетели на събития, на прояви на, електро... на прояви на енергиен шантаж. На 1 септември 2009 година, по време на посещението на Путин в Вестерплат, пред западните лидери, присъстващи там, сред които беше германския канцлер Ангела Меркел и лидери от източна Европа. Путин даде възможност на Полша възможност да се обвърже с инструменти на чуждестранната политика на Русия. Предложение, което тогавашният президент на Полша Лех Качински отхвърли. Това доведе до оспорване на това, тази дейност. По това време премиера на Украина Юлия Тимошенко напусна срещата след това събитие. Така че от самото начало на този проект той е политически, а сега Северен поток 2 ще доведе до влушаване на ситуацията в моя регион. Господин Алцевичиус има думата. Благодаря, господин председател, че организирате това изслушване. Благодаря на всички анализатори, които се изказаха, които разгледаха въпроса от различни страни. Искам да споделя едно обжалване в, на Върховната Рада от, в Украина от миналата година, е, не обжалване, извинете, а призив, който е важен политически документ – където ясно се казва, че Украина остава надежден партньор в преноса на природен газ към Европейския съюз, че не е необходимо да се търсят альтернативни пътища за доставки. На следващо място там се казва ясно, че от украинска, а и от наша гледна точка, Северен поток 2 е економически необоснована инвестиция в ущърп на европейските държави членки. И на следващо място, строителството на тръбопроводи, които заобикалят, подчертавам думата, Украина, е политически мотивирано решение. Това е една идея на господин Путин. Преди повече от 5 години той гордо заяви, че до 2019 година Украина няма да представлява държава на транзит на руски газ. Най-страшното е, че Европа става партньор на Путин в това начинание. Това, което не бе постигнато с Северен поток 1, ще бъде постигнато с Северен поток 2. Аз наричам този проект един проект убиец. Той убива европейската солидарност, европейските правила за конкуренцията, убива регионалното функциониране. Всъщност, този проект подкопава много неща, които са в основата на великата идея за Европейски енергиен съюз. Преди всички тези неща обаче трябва да приемем, че има много европейски политици, които стоят зад този проект и участват в него. Срамно е за господин Шрёдер, тъй като неговата концепция се разпространява. Високопоставени европейски политици получават заплащане от Газпром и други руски държавни компании, за да подкопаят Европейския енергиен съюз и солидарност. Трябва да ги посочим с пръст и те трябва да се засрамят, защото те не работят по съвест, а, по, а, по, а се водят от джоба си и от желанията на господин Путин. Ако разгледаме руските държавни компании, като Газпром, кой ги ръководи? Бивши официални лица от КГБ. Нека наричаме нещата с истинските им имена. Затова въпросите ми са следните. Какво може да направи Европейския съюз? за да направи щателна оценка на съответствието с конкурен... правилата за конкуренция на проекта. И също така, как ще започне проекта, като няма оценка на въздействието от страна на Европейската комисия? Благодаря ви за толерантността, господин председател. Председателя. Ребека Хамс има думата сега. Thanks. Uh, Благодаря. Ще направя един коментар, както направи господин Де Йонг. Освен дискусията ни тук, този проект е много важен за изпълнението на Парижкото споразумение. Така че дали Европейския съюз ще се придържа към това споразумение или ще се отклони от него, зависи и от изпълнението на тези мега инфраструктурни проекти. Сега ще се върна към дискусията за сигурността, стратегията на Газпром във връзка с това и трябва да кажа, че споделям мнението на някои от колегите, изказали се до сега. А именно, смятам, че няма индикации, че този проект на Газпром е подарък за Европейския съюз. Преди време почетох статия, в която се цитираше господин Медведев и там се казваше, ще получите тази бъдеща инфраструктура безплатно. Нищо няма да дадете. По този начин Русия ще помогне на бъдещето на Европейския енергиен съюз. Не повярвах и за секунда на това твърдение, предвид и външните действия на Русия от едно известно време насам. Обедена съм, че решението на предизвикателството от Путин и Русия отчасти се крие в енергийния съюз на Европейския съюз. За мен такива огромни основни тръбопроводи, като Северен поток 2, са в противоречие с основните ни идеи за по-голяма енергийна независимост, повече диверсифициране и по-голяма енергийна сигурност нещо, което искаме да постигнем с помощта на голямата ни идея за Европейски енергиен съюз. Така че въпросът е дали ние като европейци, като политици в Европа, не само ние като членове на парламента, но и колегите ни в държавните, държавите членки, трябва да разрешим тези огромни противоречия около Северен поток 2 и да бъдем по-обединени, за да имаме бъдещия е, е, енергиен съюз. Това е въпрос от значение за Украина, но и от голямо значение за всички нас. И ще заключа като кажа следното. Не искам на украинците да се гледа само като на хора, които очакват нещо от нас. Реформирането на нафта газ е една от големите истории на успеха в Украина в момента, с помощта на която Украина намали потреблението си на газ. Това е чудесен сигнал, че те не просто очакват, искат нещо от нас, а че и сами се справят с предизвикателствата, свързани с енергетиката. Благодаря. Председателя. Благодаря. Още трима оратори са заявили желание да се изкажат. Господин Гала, господин Юрек и господин Кови Мике. Ще започнем с последния. Thank you, Mr. Chairman. Uh, we are talking about... Благодаря, господин председател. Обсъждаме въздействието на Северен поток 2 върху Европейския съюз, от политическа гледна точка, ефекта за Украина, но никой не споменава е- една страна, която, за която ще бъде изключително силно засегната от този проект, а именно Беларус. В момента се оказва натиск върху господин Лукашенко от страна на Русия, защото е, оказва се натиск върху Беларус относно а, газа и идващ от Русия към Европа. А, Беларус използва това. Важно е да се има предвид това, защото Полша е силно зависима от руски газ. Затова ще ви помоля да имате предвид и Беларус, като обсъждате тази тема. Благодаря. Благодаря, господин Гала. Благодаря. Почти всичко беше казано до тук. Споделям трите основни извода и ми се щеше в такъв тип, такъв тип дискусии да имаме партньор в двубоя, който да е на противоположното мнение. Например, можеше да е добре да имаме някой от Газпром или от руска страна, за да видим какви са техните доводи, и съответно да засилим нашата позиция, защото нашите експерти пък ще са на различно мнение. Със сигурност всички ние искаме да имаме диверсифициране на доставките, да имаме голямо предлагане, което да доведе до намаляване на цените, нещо е, от, за, предим, като предимство за потребителите и промишлеността ще има по-голям избор за тях. Та въпроса ми върви в две посоки. Когато говорим за Северен поток 2, е, Готланд и всички тези места, които са заобиколени, могат ли да направят допълнителна оценка на въздействието върху околната среда? И нямат ли правомощие да забавят или прекратят този проект, да го направят по-скъпоструващ за тези, които ще го изпълняваш. Това ми е единия въпрос. А другия, ако проекта наистина види бял ден, това няма ли няма ли да може да има пренос на газ към онези, които най-много се нуждаят от него? И тук мисля за източните държави членки. Така че когато имаме тази свързаност с тръбопроводите, руснаците всъщност няма да може, може би няма да може да контролират къде е в крайна сметка отива газа. Той може да се препродава в рамките на Европейския съюз, да си го предаваме. Това са все въпроси, които се питам, дали няма да представляват проблем. Но още веднъж Многократно се спомена германското правителство и там има много разногласия между партиите. Господин Шойтер и поддръжниците му подкрепят проекта, докато членовете на моята партия смятат, че той е проблемен. Също така, стига се до компромис проекта да бъде частен. Казва се, че става въпрос, с, работи се с Газпром, но тази компания е свързана с руската държава, тук се намесват и економически съображения. Така че, надявам се да се стигне до момента, в който проекта да бъде преустановен и да не се засилва руското влияние на енергийния ни пазар. Благодаря Михаил Галер. Като християн-демократ от Германия съм напълно съгласен с казаното от вас. Госпожа, господин Юрек. Благодаря. Северен поток 2 е един доста парадоксален проект – Европа все по-често говорим за борбата срещу национализма и популизма, но Северен поток 2 е проект, който се изпълнява в името на националния егоизъм не се вземат предвид нашите съображения, например съображенията ни за сигурност. Става дума не само за независимостта на Полша и Балтийските страни, но и за независимостта на Украина. Нещата се свеждат единствено и само до финансови интереси. Не става дума за по-общи перспективи. И всичко това означава, че се проявява популизъм. Много стеснително се тълкуват ползите. Северен поток 2 е и пример за политическата неспособност на европейските институции. Наложихме санкции на Русия, но тези санкции могат да се окажат болезнени за европейския елит. Те могат да се окажат болезнени за европейския елит. Няма да променят обаче нищо по отношение на стратегическите интереси на Русия. Госпожа Фотига цитира стратегията на руската страна. Тя се основава най-вече на износа на енергия като инструмент за политическо въздействие. Нашите санкции няма да накърнят стратегическите интереси на Русия, ако не спрем изпълнението на проекта Северен поток 2. Този проект е въплъщение на стратегическите интереси на Русия. Европейският съюз не е способен на политически действия. Това стана ясно и от изказването на господин Галер. Християн-демократическият съюз в Германия вече от години се обявява против Северен поток, но Проектът вече се осъществява, продължава изграждането на тръбопровода. Трябва да проявим общо европейска солидарност или ще спрем изпълнението на този проект като част от санкциите, или въобще не може да става дума за европейска солидарност. Благодаря, господин Юрек. Всички, които поискаха да се изкажат, имаха тази възможност. Сега предлагам тримата експерти да отговорят на многото въпроси и да вземат отношение по многобройните ви коментари. Ще променим реда на изказванията. Ще започнем с дамата госпожа Страхота, след това ще продължим с господата Де Йонг и Голтао. Би ми се искало да приключим към 12 и 15, затова всеки от вас ще има между 5 и 7 минути. Благодаря, благодаря за всички коментари и въпроси. Два въпроса бяха отправени пряко към мен, въпроси на господин Галер. Единият се отнасяше до възможностите, инструментите за органите на местно самоуправление на островите в Балтийско море за спиране или отлагане на изпълнението на Северен поток има законови възможности. Най-силните законови възможности са в ръцете на Дания, тъй като тръбопроводът ще мине през нейни териториални води. Това показват материалите в пресата, но Дания и други скандинавски държави, доколкото разбирам, не са готови да се възползват от тази възможност тъй като не желаят да политизират взаимоотношенията си с Русия. В случая с Дания се намесват редица фактори. Дания споделя интереси с Русия в региона на Арктика, например. бе зададен и следният въпрос. Ако се изгради Северен поток 2, може ли този проект да се впише в европейския пазар, така че да е от полза за Централна и Източна Европа. Това е един сложен въпрос. Когато бе пуснат в експлоатация Северен поток 1, започнаха да падат цените на нефта. Това се отрази върху цените на газа по дългосрочните договори. По-високото потребление в Украина също стимулира потока от запад към изток. Така че не можем да кажем в каква степен се намесва Северен поток едно и в каква степен се намесват други условия и фактори. Действащите лица в Централна и Източна Европа са загрижени тъй като междусистемните връзки, които допринесоха за диверсификация, не само стимулирайки конкуренцията спрямо руския газ, ще пренасят руски газ или просто ще бъдат използвани за по-дълъг период. Това може да бъде ограничено чрез нормативна уредба. Има опасения, че може да се навреди в дългосрочен план по този начин на конкуренцията. От какво се нуждаем? Нуждаем се от оценка на въздействието на Северен поток 2 от оценка на евентуалното въздействие на този проект върху либерализацията, диверсификацията и конкуренцията в Централна и Източна Европа трябва да се направи оценка на въздействието на проекта върху по-широкия достъп на преките, потреби, на преките доставчици. Показаното от колегата ви от Литва за миналото, когато инвестициите от страна на Русия в газова инфраструктура са били смесени с политически фактори. Трябва да вземем предвид и Украина, когато говорим за Северен поток 2. На този проект може да се гледа и като възможност за насърчаване на отношенията между Европа и Русия. Ще има повече двустранни посещения, ще има връзки между дружества. Thank you. Thank you, Ms. Благодаря на госпожа Лоскот Страхота, господин Сайбрен Де Йонг. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Първо ще отговоря на въпроса на господин Келам, както и на въпроса на господин Балчити. Всъщност, техните въпроси се припокриваха. Попитахте какъв натиск може да окажат Газпром и Русия върху Германия. Не бива да се връщаме толкова назад в историята, за да разберем какъв ще бъде този натиск. Какво стана с страните, които дадоха начало на обратното подаване? Върху тези държави бе оказан политически натиск. Сред тях бе, например, Унгария. Унгария преустанови тези свои доставки към Русия. И сега може да се случи нещо такова. Тези въпроси се повдигат преди важни срещи, на които, например, се обсъждат санкциите или пък преди срещи на върха в Европейския съюз. По въпроса на господин Балчитис, а именно какво всъщност сме предприели. Предприели сме не малко по доизграждането на вътрешния пазар и доизграждането на междусистемните връзки. В зависимост от това откъде идва газа, обратното подаване може и да не сработи. То зависи от политически фактори, но газовият пазар в Европа е доста по-независим, по-устойчив в сравнение с 2009 година. Първоначалната цел бе да се намали зависимостта ни. Какво бе договорено по енергийния съюз, например, за договорите? Договореното там е достатъчно кръсноречиво. Ако се допусне изграждането на инфраструктура като Северен поток 2, то това ще е в разрез с тези политически договорености. По въпроса на господин Остревичиус, не знам дали ще мога да разчета записките си. Какво може да се направи, за да се установи дали проектът е в съответствие с правилата за компетенцията? Не бива да забравяме, че този тръбопровод ще преминава през териториалните води на няколко държави членки на Европейския съюз. Повече от ясно е, че към тях се прилага европейското законодателство. Не би било толкова трудно да се направи оценка на съответствието с правилата за конкуренцията. Ако прочетем тези правила, ако видим кой експлуатира проекта и го реализира, то ще видим, че проектът не е в съответствие с правилата на Европейския съюз за конкуренцията. Дали Европейският съюз следва да използва процедурата по издаване на разрешително или процедурата по ОВОз, няма да се спирам върху този въпрос. Разбирам, че някои държави не желаят да се политизира процесът. Защо Европейската комисия не е направила оценка на въздействието? Наистина, и аз съм объркан. Не разбирам защо не го е направил. Проект в такъв мащаб, с подобни екологични и политически последици, с подобни последици за сигурността, при всички положения трябва да бъде подложен на такава оценка. При това не само защото я изискват няколко държави. Мисля, че всички трябва да изискат такава оценка. По въпроса на госпожа Хармс. Напълно съм съгласен с вас за това, че реформата на Нафтогаз е много положително постижение. Украинците могат да намерят окончателното решение на целия този проблем. Ако, например, значително намалят таксите си за транзит. Или пък ако се направи оценка на Северен поток 2 от търговска гледна точка. Може да сме на едно мнение тук за енергийния съюз, но това не въжи за националните администрации. Ако се направи оценка на въздействието, то ще трябва да се разгледат последиците и в по-широк план. Бих препоръчал нещо такова, защото така наистина ще можем да вземем добро решение за изпълнението на Енергийния съюз. Ще спра до тук, тъй като нямаме повече време. И накрая господин Голтал. Благодаря ви за въпросите. Няма съмнение в това, че енергетиката е част от външнополитическата стратегия на Русия. Русия използва енергетиката като политически и външнополитически инструмент, като част от цялостната си стратегия. Няма никакво съмнение в това. Въпросът е какво да предприемем. Мога да ви дам един съвсем прост отговор. Не. Играйте геополитическа игра. Можете да направите немалко. малко но не разполагате с танкове и друга военна техника. Не дейте да действате по тази линия. Действайте по линия на пазара. Заложете по-скоро на това, че Газпром се нуждае от този пазар повече от който и да било друг. Газпром изнася 100, е изнесъл 178 милиарда кубични метра към Европа през 2016 година. В момента Китай е доста далеч, извън обсега на Газпром. Е, Газпром отчаяно се нуждае от европейския пазар и Европа може да се възползва от това. Какво може да предприеме? Нещо, което е правила в миналото, а именно изграждане на инфраструктура, свързване на отделните пазари, с цел изграждане на повече входни точки. Трябва да се използва повече втечненият природен газ. Европа разполага с, над, с капацитет за регазификация в размер от над 200 милиарда кубични метра. Възползвайте се от това. В момента Пазарните цени не говорят за конкурентоспособност на втечнения природен газ, но това може да се промени. За това изградете инфраструктура, изградете един резерв, който да включва молекули не от Русия и от Катар. Погрижете се също за това да има конкуренция, да има регулаторни органи, които да оказват въздействие и натиск върху всички, които не спазват правилата. Това може да е Газпра, може да е което и да е друго дружество. Всички трябва да спазват правилата. А в източна Европа правилата не винаги се спазват. Там има държави, които изостават при приемането на необходимата регулаторна рамка, при отварянето на пазарите, при гарантирането на условия за конкуренция и за доброто функциониране на пазарите. Ако искате да постигнете успех, трябва да заложите както на хардуера, така и на софтуера. Thank you. Председателят, благодаря. Госпожо, благодаря ви, господа. С това приключихме публичното изслушване. Мисля, че организирането му бе много добра идея. Добре бе, че обсъдихме Северен поток 2 и геополитическите последици от него. Нека ви припомня, че в 15 часа ще се срещнем, за да обсъдим точка 13. Ще обсъдим в Ян 4Q2. Предстои да гласуваме заедно с Комисията по развитие за интегрираната европейска политика по отношение на Арктика. Благодаря на всички колеги и на гостуващите ни експерти.